So, Kolleginnen und Kollegen. Скъпи колеги, подгответе е, апаратите за гласуване, пригответе си картите за гласуване. Асистентите и гостите евентуално също могат да прекратят разговорите. So, ich bitte nochmal alle Kollegen, die Plätze einzunehmen und die Gespräche einzunehmen. Моля още веднъж колегите да заемат местата си, да прекратят разговорите, асистентите и гостите също. Започваме. Колеги, вчера променихме е, реда, в който ще гласуваме. Първо ще гласуваме е, за докладите за е, кучета, котки и порове. Това е доклад номер 13. ще гласуваме първо, по точка 13, е, добре дошъл на докладчика, ще гласуваме доклада за кучетата, котките и поровете. Моля, гласувайте електронно. Моля, гласувайте. Гласуваха ли всички? Това е краткото гласуване. Краткото. За кучета, котки и порове. Доклад, доклад номер 13, т.е. точка номер 13. Всички гласуваха ли? Прекратете гласуването. 33 гласа за, 10 против окончателно гласуване. Моля, гласувайте. Краткото, краткото гласуване. Краткият списък. кучета, котки и порове. Моля, гласувайте. Гласуваха ли всички? Прекратете гласуването. Четиридесет девет гласа за, няма против, няма въздържа. Марио Пирило има думата. Господин председател, забравил съм си картата за гласуване. Ще ми я донесат но в момента а, не разполагам с нея. Добре, казва председателя. Сега преминаваме към дългото гласуване по доклада за движение с нетърговска цел на домашни любимци. Започваме с изменение номер 19 за. Против. Въздържали се? Ще гласуваме електронно, защото не е ясно. И гласуваме изменение 19 електронно. Гласуваха ли всички? Прекратете гласуването. 35 за, 14 против. Приема се. 20 е оттеглено, 21 за. Против? Въздържали се, приема се.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 Въздържали се? Не е ясно. Гласуваме електронно. 185 електронно гласуване. Гласуваха ли всички? Прекратете гласуването. 23 за, 30 против. Отхвърля се. 38 за, против. Въздържали се. Приема се. 39 за. Против. Въздържали се. Приема се. 186 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Проверяваме 186. Моля, гласувайте. Гласуваха ли всички? Прекратете гласуването. 25 за, 30 против, 1 въздържал се. Сега ще гласуваме 187 за, против, въздържали се, отхвърля се. 40 за, против, въздържали се, приема се. 41 за, против, въздържали се, приема се. 42 за, против, въздържали се, приема се. 189 за, против, въздържали се, приема се. Ще е, проверим 189. Гласуваха ли всички електронно? Прекратете гласуването. 32 гласа за, 26 против.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 въздържали се, приема се. Сега ще проверим 191 електронно. Моля, гласувайте. Гласуваха ли всички? Прекратете гласуването. 33 гласа за, 28 против, приема се. 59 за. 59 пада. Извинете. 60 за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 193 с устно изменение за. Против. Въздържали се. Ще гласуваме електронно 193 с устното изменение. Гласуваха ли всички? Прекратете гласуването. 23 за 28 против. Отхвърля се. 72 и 194 са оттеглени. 196 ще бъде гласувано на две части. Първа част за. Против? Въздържали се? Не е ясно. Ще гласуваме електронно 192. Първа част. Първа част. Разделно гласуване имаме. 196. Моля, гласувайте. Гласуваха ли всички? Прекратете гласуването. 27 за 33 против 1 въздържал се. Отхвърля се. Втората част в такъв случай пада. 195 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Да проверим 195 електронно. Гласуваха ли всички?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 няма да гласуваме, ми казват. 198 ще гласуваме за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 201, 202, 203 са идентични. Ще ги гласуваме заедно. За. Против. Въздържали се. Не повече от 10-15 колеги гласуваха. Така че нека да гласуваме електронно. 201, 202, 203 електронна проверка. Гласуваха ли всички? Прекратете гласуването. Приемат се с 32 на 29 гласа. 199 за. Против. Въздържали се отхвърля с 78 за.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 Гласуваха ли всички? Прекратете гласуването. 27 за, 34 против, отхвърля се. 205 за. Против. Въздържали се, приема се. 206. Проверяваме 205 електронно. Гласуваха ли всички? Прекратете гласуването. 35 за, 26 против, приема се. 206 за. Против, въздържали се, отхвърля се. 207 за. Против, въздържали се, отхвърля се. 210 за. Против, Ще проверим електронно 210. Гласуваха ли всички? Прекратете гласуването. 27 за, 34 против. Отхвърля се 208 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се 209 за. Против. Въздържали се. Приема се.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 против, въздържали се, приема се. 213 пада, 214 за, против, въздържали се. Не съм сигурен, ще гласуваме електронно. 214 електронно, моля гласувайте. Гласуваха ли всички?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 приема се 123 за, против, въздържали се, приема се 217 пада, 218 за, против, въздържали се, отхвърля се 124 за, против, въздържали се, приема се 125 за, против, въздържали се, приема се 126 за, против, въздържали се, приема се 219 за, против, въздържали се, приема се 128 за. Ще проверим електронно 219, моля гласувайте. 219. Гласуваха ли всички? Прекратете гласуването. 33 да, за, 29 против, приема се 128 за,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 против въздържали се приема с 136 за, против въздържали се приема с 137 за, против въздържали се приема с 138 за, против въздържали се приема с 139 за, против въздържали се приема с 140 за, против Ще проверим 140 електронно, не е ясен резултата. Моля гласувайте. Гласуваха ли всички? Прекратете гласуването. 39 на 22 гласа приема се 141 за. Против? Въздържали се, приема се 142 за. Против? Въздържали се, приема се 143 и 20, 220 са идентични за. Против? Въздържали се, приема се 144 за. Против? Въздържали се, приема се 120, 221 за Против? Въздържали се? Малко съм объркан, защото колеги вън пред вратата на висок глас обсъждат някакъв доклад. 221 още веднъж електронно. Гласуваха ли всички? Прекратете гласуването. 38 за 25 против. Приема се. 145 пада, 146 за. Против. Въздържали се. Приема се. 147 за. Против. Въздържали се. Приема се. 222 за. Против. Въздържали се. Приема се. 223. Е, приема се. 148 за. Против. Въздържали се. Приема се. 149 за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 въздържали се, отхвърля се 160 за, против, въздържали се, приема се 225 за, против, въздържали се, отхвърля се 226 за, против, въздържали се, отхвърля се 227 за, против,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 Против. Въздържали се? Не е ясно. Ще гласуваме електронно 169. Моля, гласувайте. Гласуваха ли всички? Прекратете гласуването. Е, от НП един е гласувал повече. Сега всичко е точно. 37 за, 27 против. Приема се 170, 171 са идентични. Гласуваме ги заедно за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 против, въздържали се, отхвърля се. 14 за, против, въздържали се, приема се. 174 и 15 ги гласуваме заедно за, против, въздържали се. Нека да проверим 174 и 15. Моля, гласувайте. Гласуваха ли всички?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 Гласуваха ли всички? Прекратете гласуването. 63 гласа за, няма против, няма въздържали се. Нека сега да гласуваме законодателната резолюция. Моля, гласувайте. Гласуваха ли всички? Прекратете гласуването. истинска хармония цари тук. Поздравления за Хорст Шнелхард. Докладите му са прияти единодушно. Честито. Преминаваме към гласуване на резолюцията за конференцията в Доха, КОП-18. Надяваме се с а, документа, който изготвихме, да внесе малко динамика в процеса и да раздвижим а, а, ситуацията. Оговорили сме се за две цели, но как те ще бъдат постигнати зависи. Нека сега да преминем към гласуването. Изменение 16 с устно изменение. Hier bin ich um Zustimmung. За, против, въздържали се, приема се. 18 за, против, въздържали се, приема се. 19 за, против, въздържали се, отхвърля се. 20 за, против, въздържали се, приема се. 21 за, против, въздържали се. Не е ясно. Мисля, че се приема, но нека да проверим. 21 електронно гласуване. 21. Прекратете гласуването. 28 за, 32 против, отхвърля се. 22 за, против, въздържали се, приема се. 24 отпада, 23 също отпада, 26 за, против, въздържали се, електронна проверка. Приключихте ли гласуването? 26. Край на гласуването по 26. 31 против, 32 за. Приема се. 27 за. Против. Въздържали се, приема се. 28. На две части. Първата част за, против, въздържали се, приема се. Втора част за, против, въздържали се, приема се. 29. За, против, въздържали се, 29 ще проверим електронно. Не е ясно. 29 електронна проверка. Край на гласуването. 24 за, 38 против, 1 въздържал се. Отпада 30 за, против, въздържал се. Приема се. 32 с устно изменение. За, против, въздържали се, отхвърля се. Без устното изменение 32. Ще проверим. 32 с устното изменение. Моля, гласувайте. При Прекратете гласуването. Приема се. Тридесет и две с устното изменение се приема. Не беше ясно. 31 за, против, въздържали се, приема се. 33 за, против, въздържали се, приема се. 34 за, против. Ще проверим електронно гласуването по 34. 34 електронно гласуване. Моля, прекратете гласуването. 35 за, 28 против, 1 въздържал се. Приема се. 37 за, против, въздържали се, отхвърля се. 38 внесен от Дан Юргенсен на три части. Ще се гласува първа част за против приема се, втора част за против Ще проверим гласуването по втора част електронно. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Втората част се приема с 32 гласа за, 31 против, 1 въздържал се. 36 за, против, въздържали се, приема се. 40 също отпада. 41. За. Против. Въздържали се. Приема се. 42. Гласуване на части. Първа част. За. Против. 42, първа част, ще гласуваме електронно. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. 34 за, 28 против, 1 въздържал се. Приема се втора част. За, против, въздържали се. Ще направим електронна проверка по втората част. От тук не мога да преценя. Приключихте ли? Край на гласуването. Втората част се отхвърля. И така стигаме до 43. Отново гласуване на две части. По първа част за, против, въздържали се, приема се. Втора част за, против, въздържали се, приема се. 46. Отново гласуване на части. Първа част за, против, въздържали се, приема се. Втора част за, против, въздържали се. Втората част по 46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 Кашлютър казва, че не е възможно. Прекратете гласуването. 56 за, 7 против. Така че очевидно приема се 51. 51. 49. Проверка. Добре. Ще направим електронна проверка, която беше поискана по 49. Прекратете гласуването. 30 за, 30 против. Това означава, че се отхвърля. Не можем да повтаряме всяко гласуване. 51 за, против, Въздържали се. Не е ясен резултата. Електронно гласуване по 51. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. за, 29 против, 1 въздържал се, приема се 54 за, против, въздържали се, отхвърля се 52 52 е, за, против, въздържали се, приема се. 53 за, против, въздържали се, приема се. 55 за, против, въздържали се, приема се. 56 за, против, въздържали се, приема се. 59 за, 56, добре ще направим проверка по 56, моля гласувайте. Моля, прекратете гласуването. 32 за, 31 против. Приема се. 59 за, против, въздържали се, отхвърля се. 60 за, против, въздържали се, приема се. 57 за, против, въздържали се, приема се 58 за, против, въздържали се. 58 ще гласуваме електронно. Моля, гласувайте. Приключихте ли? Край на гласуването. 34 за, 30 против. Приема се.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 въздържали се. 64 по втора част електронна проверка. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. 30 за, 33 против, 1 въздържал се, отхвърля се. По 64, 9-3 за, против, въздържали се,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 Не е ясен резултата. Ще направим проверка по 9.6, втората част. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. 30 за, 34 против. Отхвърля се 9-1 за, против, въздържали се, приема се 9-11. За, против, въздържали се, приема се 9-10. За, против, въздържали се, приема се.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 въздържали се, приема се 9-12 за, против, въздържали се. Ще направим проверка. 9-12. Приключихте ли с гласуването? Моля, прекратете. 33 за, 29 против, 1 въздържал се, приема се 9-13. За, против, въздържали се, приема се. 9.14. За, против, въздържали се, приема се. 9.15. За, против, въздържали се, приема се. 73. С устна поправка. За, против, въздържали се. Отхвърля се. И в този случай ще гласуваме първоначалната поправка без устната. За, против, въздържали се, отхвърля се. 74 за, против, въздържали се, отхвърля се. 75 на две части. Първата част за, против, въздържали се, приема се. Втора част за, против, въздържали се, отхвърля се проверка по втората част на 75. Електронно гласуване. 75 втора част. Приключихте ли? Моля, прекратете гласуването. 31 за, 32 против. С малко се отхвърли. 76. За, против. Въздържали се. Приема се мисля 77 за, против, въздържали се, отхвърля се 78 на две части. Първа част за, против, въздържали се, приема се. Втора част за, против, въздържали се. Алда. Алда няма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 106 вече се прие. 9 8 за, против. Не е ясно. Гласуваме електронно по 9-8. Моля, гласувайте. Приключихте ли? Моля, прекратете гласуването. 33 за, 31 против. Приема се. 9-9. За, против въздържали се, приема се. 111 за, против, въздържали се, приема се. 112, всъщност 113 за, против, въздържали се, приема се. 114 на две части. По първата част за, против, въздържали се, приема се. По втората част за, против, въздържали се. Не е ясно.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 120. Още веднъж гласуване на части по първа част за, против, въздържали се, приема се втора част за, против, въздържали се. Не е ясен резултата. Ще направим проверка по втора част на 120. Моля, гласувайте. Моля, прекратете гласуването. 31 за, 33 против, отхвърля се. 121 за, против, въздържали се. Проверка по 121. Моля гласувайте електронно. 121. Приключихте ли? Моля, прекратете гласуването. 33 за, 31 против, приема се 122 за, против, въздържали се, отхвърля се. Ясен е резултата, но можем да повторим гласуването електронно 100, по 122 електронна проверка по 122. Приключихте ли? Моля, прекратете гласуването. 29 за, 33 против, 1 въздържал се, отхвърля се. Деве едно за против въздържали се приема се 9-2 за против въздържали се приема се 9-3 за против въздържали се приема се 9-4 за против въздържали се май нещо се разбързах приема се 4 9-4 против приема се с малко мнозинство едно за, против, въздържали се, отхвърля се. А, поправка 2 в 4 части. По първата за, против, въздържали се, приема се. Втора част за, против, Трябва да направим електронна проверка по втора част. Моля, гласувайте. Поправка втора, втора част. Прекратете гласуването. Отхвърля се. Трета част за. Против. Въздържали се. Приема се. Четвърта част за. Против. Ще трябва да направим електронна проверка по четвърта част. Моля, гласувайте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 въздържали се. Не е ясен резултата, за това ще го гласуваме електронно. 9А. Моля, гласувайте. Край на гласуването 29 за, 28 против. Приема се. 9Б. За, против, въздържали се. Приема се. 9С. За, против, въздържали се. Приема се. 9Д. За, против, въздържали се, отхвърля се, ДВЕ за, против, въздържали се. Ще направим проверка за ДВЕ. Моля, гласувайте електронно. Край на гласуването. ДВЕ се отхвърля. ДВФ за, против, въздържали се. Ще направим проверка за ДВФ. Моля, гласувайте електронно. Приключихте ли? Моля, прекратете гласуването. 33 за, 29 против. Приема се. ДВГ за, против, въздържали се, приема се. И сега преминаваме към заключителното електронно гласуване. Моля, гласувайте. Край на гласуването. 54 за, 7 против, 1 въздържал се с голяма подкрепа. Документът се приема. Благодаря ви. Thank Преминаваме към гласуване на доклада на Анна Росбах. Ще гласуваме първо изменение 32. Моля, гласувайте. Für? Dagegen Enthaltung ist angenommen. За, против, въздържали се. Приема се. 31. 32. Да гласуваме или електронно. Край на гласуването. 37 за, 23 против. Очевидно се приема. За, против, въздържали се, приема се. 300 изменение отпада, 31 за, против, въздържали се, приема се, 34 за, Искате да направим електронна проверка. Гласуваме електронно. 30 отпадна, тъй като приехме едно, което означава, че 30 е отпаднало. Току-що гласувахме 31 изменение. Искате ли да направим проверка? Не. Значи гласуваме 34 за, против, въздържали се, приема се. 35 за, против, въздържали се, приема се. 33 отпада. Минаваме на 36 в две части. Първа част за, против, въздържали се, приема се. Втора част за, против, въздържали се, Нека направим проверка на гласуването за втора част. Имаше неясноти. Край на гласуването. Втора част е прията. 37 за, против, въздържали се, прието. 38 за, против, въздържали се. Според мен отпада. Искате електронна проверка. Гласувахте ли? Край на гласуването. 28 за, 32 против, отпада. В третия компромис за, против, въздържали се, приема се. Изменение 43 за, против, въздържали се, т.е. отхвърля се за, против, въздържали се, приема се. Пети компромис за, против, въздържали се, приема се. 54 за, против, въздържали се. Отпада 53 за, против, въздържали се, отпада. 56 за,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 електронна сверка на 66-то изменение. Приключихте ли? Край на гласуването. 30 за, 32 ма против. Отпада това изменение. Следващото за против въздържали се приема се. Седми компромис за против въздържали се приема се. За, против, въздържали се. Приема се. 74 отпада. 75 за, против, въздържали се. Приема се. 78 за, против, въздържали се. Отпада. 81. Две части. Първа част. За. Против. Въздържали се. Ще направим електронно проверка на гласуването на първа част на изменение 81. Край на гласуването. 30 против отпада. Втора част. За. Не е нужно втората част да бъде гласувана. Минаване на изменение с 82. За против. Въздържали се прието. Осми, осми компромис за. Против. Въздържали се. Приема се. 86 за. Против. Въздържали се. Приема се. Правим електронна проверка за всеки случай. 86-то изменение. Гласувахте ли? Край на гласуването. 30 за, 32 против. Отпада. 87 за. Против. Въздържали се. Приема се. 88 за. С устното изменение. Против. Въздържали се. Приема се. 89 за. Против. Въздържали се.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 Изменение 106 е прието. Изменение 107 за против. Въздържали се. Гласуваме електронно. 107 изменение. Приключихте ли? Край на гласуването. 30 за, 31 против, Един въздържал се. Отпада. 108 за. Против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 125 за, против, въздържали се, прието. Изменение 1 за, против, въздържали се, приема се 2. Отпада. Минаваме на 3 за, против, въздържали се, прието. 4 за, против, въздържали се, приема се 5 за, против, въздържали се. Електронно гласуване ще направим на 5. Приключихте ли? Край на гласуването. Очевидно отпада. Шесто. За, против. Въздържали се. Отпада. Седмо. За. Против. Въздържали се. Приема се. 8. За, против. Въздържали се. Приема се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 22 за. Против. Въздържали се. Отпада 23 за. С устно изменение. За. Против. Въздържали се. Приема се. Агри 11 отпада. 24-то изменение за. Против Ще проверим това изменение електронно. Изменението на господин Шневхарт. Начало на гласуването. Приключихте ли? Е, НП имат един глас повече. Винаги са ви в повече. Тридесет за, 26 против. Приема се. 26 за, против, въздържали се. Приема се. 27 за, против, въздържали се. Приема се. Правим електронно гласуване на изменение 27. Приключихте ли? Край на гласуването. 36 за, 25 против. Приема се. 28 за, против, въздържали се, приема се. 29 за, против, въздържали се, приема се. Агри 2 за, против, въздържали се, приема се. Агри 4 за, против, въздържали се, приема се. Агри 5 за, против, въздържали се, приема се. Агри 7 за, против, въздържали се, приема се. Агри 8 за, против, въздържали се, приема се. Агри 9 за, против, въздържали се, приема се. Агри 10 няма гласуване. Агри 12 за, против, въздържали се, приема се. Агри 15 за, против, въздържали се, приема се. Агри 16 за, против, въздържали се, приема се. Агри 19 за, против, въздържали се, приема се. Агри 20 за, против, въздържали се, приема се. Агри 21 Искате да проверим 19-то изменение. Електронно гласуване, начало на гласуването. Приключихте ли? При НП имаме един глас повече. Край на гласуването. 35 за, 25 против. Приема се. 21 за. Против. Въздържали се. Прието. 22 за. Против. Въздържали се. Прието. 24 за. Против. Въздържали се. Прието. 25 за. Против. Въздържали се. Прието. И сега минаваме към окончателно гласуване, начало на гласуването. Приключихте ли? Край на гласуването. 62 за, никой не е гласувал против, няма въздържали се. Поздравление на докладчика Росбах. The nurses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 Гласуваха ли всички? Прекратете гласуването. 29 за, 30 против, отхвърля се. 85 за, против, приема се. 6 и 84 са идентични и падат. 7. Гласуваме 7 за, против, въздържали се, приема се. 87 за, против, въздържали се, приема се. 8 за, против, въздържали се, приема се. 88 за, против, въздържали се, отхвърля се. Консолидирано изменение 3 за,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 против, въздържали се, приема се. 31 за, против, въздържали се, приема се. 114 против, въздържали се. Ще гласуваме електронно, защото не беше ясно. 114 електронно гласуване. Гласуваха ли всички? Прекратете гласуването. 35 за, 24 против, 1 въздържан се, приема се. Консолидирано изменение 8 за. Против? Въздържали се? Приема се.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 30, а, 40, извинете. За? Против? Знам, че ви е трудно вече да си вдигате ръцете, но все пак изменение 40 за. Против? Въздържали се? Не е ясно. Електронно ще гласуваме. Гласуваха ли всички? Прекратете гласуването.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 Отхвърля се. Вярвайте на председателя. 126 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се, мисля. Но ще проверим 126 електронно. Гласуваха ли всички? Прекратете гласуването. Приема се. 51. За. Против. Въздържали се. Приема се. 127 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 128 за. Против. Въздържали се. Приема се. 52 за против, въздържали се, приема се 129 за, против, въздържали се, приема се 53 за, против, въздържали се, приема се. 54. Против, въздържали се, приема се 130 за, против, въздържали се, приема се. Консолидирано предложение 9 за против въздържали се приема се. Консолидирано 10 за против въздържали се приема се. 136 за против въздържали се. Не е ясно. 136 електронна проверка. Моля гласувайте.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 против, въздържали се, приема се. 138 за, против, въздържали се, приема се. 140 и 141 са идентични, гласуват се заедно, за, против, е, въздържали се, приемат се. 61 за, против, въздържали се. Ще направим електронна проверка, разбира се. 61.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 64 за, против, въздържали се, приема се. Изменение първо в две части. Първа част за, против, въздържали се, приема се. Втора част за, против, въздържали се, приема се. 65 за, против, въздържали се, приема се. 2 за, против, въздържали се. Ще направим проверка по изменение 2. Електронно гласуване. Приключихте ли? Край на гласуването. Приема се. 68 за, против, въздържали се, отхвърля се 69 за, против, въздържали се, отхвърля се. 70 за, против, въздържали се, приема се. 71 за, против, въздържали се, приема се. Консолидирано първо за, против, въздържали се, приема се. 73 за, против, въздържали се, приема се. 75 за, против, въздържали се, приема се. 4 за, против, въздържали се, приема се. 77 отпада и така гласуваме електронно. Приключихте ли? Край на гласуването. 58 гласа за, 2 против, няма въздържали се. Честито на Аня Вайс Гербер. So, liebe Kolleginnen und Kollegen, wir sind damit am Ende. Скъпи колеги, с това приключихме с гласуването. Благодаря ви за концентрираната работа. Благодаря ви, че толкова бързо все пак успехме да изминем този истински маратон на гласуване тези, които искат да останат за точка 15 и 16. Нека да го направя. Тук става дума за европейско партньорство, за иновации в областта на активния живот на възрастните хора. Онези, които искат да напуснат залата, нека да го направят бързичко, за да можем да продължим. Докладчика е колегата Лиотард. Искам да й дам думата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 Благодаря, господин председател. Продължихме малко дискусиите след гласуването, но сега вече съм на разположение. So, ich weiß nicht, fühlen, Frau Kollegin, fühlen Sie sich jetzt in der Lage? колега, сега вече в състояние ли сте да представите вашия доклад или да изчакаме още малко? Започваме. Искам да е, говорим с вас е, по доклада по собствена инициатива на нашата комисия относно разработката на стратегически план за европейско партньорство за иновации в областта на активния живот на възрастните хора и остаряването в добро здраве. Много гръмко звучи, но а, а, в този доклад ние констатираме, че населението в извън Европа все повече застарява и съответно са необходими, е необходимо да се направят съответните адаптации, за да отговорим на това развитие. Смятам, че е чудесно, че е, изготвяме доклад по тази тема. тъй като много а, аспекти на тази тема са свързани с нашата работа. Ние можем да допринесем за устаряването в добро здраве и активния живот на възрастните хора. Тук в залата виждам много млади хора, които най-вероятно не се чувстват засегнати от това, което ще обсъждаме но а, строго погледнато процеса на устаряването започва още преди раждането и зависи от множество фактори, част от които се намират в околната среда. По този начин се засяга дейността точно на нашата комисия. Важна роля тук играят, разбира се, различни обществени и социални е, е, фактори. Е, когато говорим по тази тема, е важно да говорим за здравословните храни, превенцията в здравеопазването и достъпа до здравни услуги. Ние трябва да подкрепим усилията на комисията в нейните усилия да удължи а, с две години живота в добро здраве. Това е една от целите на стратегията Европа 2020. А, Наша цел е не само да добавим още две години в добро здраве, а да направим е, възможен живота е, е, в активно състояние, добро здраве и щастие. Всъщност става дума за цялостното здравословно състояние на човека. Не става дума за това да говорим за възрастните хора, а да говорим с тях и да видим е, какво си представят те, какво очакват е, е, от активния живот и устаряването в добро здраве. Няколко са важните неща. Превенция на време на диагностика и лечение Втори е, е, стълб активно устаряване през целия живот и трета стъп перспектива, свързана с целия жизнен цикъл. Когато говорим за превенция, е, по тази тема се правят множество конгреси, но ако погледнем а, какви са разходите, които се отделят за превенция, ще видим, че а, е, те представляват едва 3% от общите а, е, разходи. Когато говорим за превенция, не трябва обаче да говорим само за превенция на заболяванията, а и за подобряване на околната среда, т.е. подобряване на условията на а, е, живот. Следователно има тясна връзка между социалните и економически условия, в които живее един индивид и неговото устаряване в добро здраве. Тук превенцията може да изиграе много важна роля. Не бива да се инвестира толкова в здравеопазването, а, а по-скоро в повдигане на социално-економическия стандарт на гражданите. Като цяло трябва да се вземе предвид, че в тази област се наблюдават много регионални и местни разлики. Някои региони се нуждаят от повече транспортни връзки, други региони се нуждаят повече е, от е, доброволци, които да е, се грежат за възрастните хора. Това също трябва да се каже в е, нашия доклад. в, работейки в тази област, трябва да поставим пациентите в центъра на нашата работа. Много често се казва, че възрастните хора струват твърде скъпо на нашите системи за здравеопазване. Разходите обаче се дължат не само на възрастните хора, а, а обикновено са заложени в самата система, например в хранителните ни навици. Възрастните хора а, са изложени на опасността от недохранване и в Европа. Причините за това са а, много защото се намаляват вкусовете им усещания, защото се чувстват а, самотни, защото не могат да се хранят заедно с семейството и заместват пълноценното хранене с сандвич или пък защото те не могат да си позволят да си купят пълноценна храна. Тоест много са факторите, които а, играят роля. Ако вземем всичко това предвид, може би ще предотвратим това, е, настаняването на възрастните хора в болница и с това ще можем да намалим разходите. и в заключение още един елемент от моят доклад. воденето на самостоятелен начин на живот. Много възрастни хора казват, че искат колкото може по-дълго да живеят самостоятелно. а, самостоят, да живеят самостоятелно означава да могат сами да се грижат за себе си, но не и да живеят в изолация. Това означава, че е необходимо да се направят промени в обществото, за да могат и по-възрастните ни съграждани да живеят самостоятелно. Т.е. трябва да се направят промени в околната среда на тези хора. В моя доклад се съдържат и много други елементи. Може да се прочетете. Аз с нетърпение очаквам това, което ви имате да кажете в допълнение към това, което вече е написано в доклада. Благодаря ви предварително за всички коментари. Благодаря. Сега ще дам думата на докладчиците в сянка. Първо на докладчика в сянката ЕНП Ан... госпожа Антонеско. Mulțumesc, domnule președinte, îi mulțumesc, domnului Лиотар, pentru... Много благодаря, господин председател, и благодаря на докладчика за това много важно изложение по доклада. Позволете аз да кажа някои неща във връзка с доклада. Мисля, че трябва да обърнем повече внимание на диагностиката на условията – мисля, че е важно да се занимаем с въпроса за здравословния начин на живот. Това е най-важният компонент на активното а, устаряване. А, когато човек има хронични заболявания и достигне до третата възраст, вече е много трудно да се направи а, нещо по този въпрос. Трябва да се започне по утрано с а, здравословен начин на живот и така ще се удължи живота на а, този човек. Мисля също така, че е важно да се занимаваме с проучването на економическите и здравословни а, въздействия от фармакологичните лечения. Трябва да вземем предвид економическият и психологически аспект на хроничните заболявания. За момента не сме разглеждали медицинските изследвания и не сме направили връзката между клиничните изследвания и психологическото състояние на пациента. Това води до разпокъсаност. Именно за това считам, че трябва да се предприеме един мултидисциплинарен подход и така да се намерят различните измерения на полагането на грижи. Има разлики между отделните държави, между различните региони по отношение на здравословният начин на живот. Затова според мен трябва да се занимаем по-подробно с този въпрос. Също така, втория стълб, това е лечение и здравеопазване. Трябва да осигурим съответното ниво на обслужване на възрастните граждани. Мисля, че трябва да се ангажираме а, с въпросът на ранен етап – и може би трябва да обърнем повече внимание на подхода, кой, в, който поставя пациента в центъра на всички тези дейности. Третият въпрос е активно старене и независим живот. Трябва да се създадат необходимите обстоятелства, така защото да се окаже подкрепа на такива хора. Трябва да помислим и какви са предимствата за цялото общество, ако създадем околна среда, която е способстваща активното остаряване. Именно по тази причина трябва да помислим за всякакви възможности за включване на такива хора. Те трябва да имат усещането, че принадлежат към обществото. А като общество ние трябва да имаме предвид всичко това и да създадем механизми, с които да постигнем заложените цели. А именно а, устаряване в добро здраве. Комисията би трябвало да се занимае с синергията между различните лидове политики. Особено внимание да се обърне на финансирането. Това са някои от мислите, които исках да споделя с вас. И разбира се, ще направим поправки в доклада в този смисъл. Благодаря. Думата има Марио Пирило. Благодаря, господин председател. Най-напред искам да поздравя госпожа Леотард за прекрасния доклад. Тази година е Европейската година на активно застаряване и солидарност между поколенията. Следователно, докладът на колегата е един много добър начин да се направи оценка на резултатите, които са постигнати през тази година, както и да се разбере по-добре какви могат да бъдат бъдещите действия, които може да предприеме Европейския съюз в тази посока. Искам да благодаря на комисията за това, че се занимава с въпроса за активното застаряване и го обвързва с солидарността между поколенията. Възрастните хора обикновенно се разглеждат като тежест за по-младите и работещи а, граждани. Благодарение на постигнатото в медицината, възрастните хора в днешно време обаче са доста по-здрави, отколкото са били в миналото. И за това трябва да се предприемат тези а, съвсем целенасочени действия, а, така, защото възрастните хора да бъдат разглеждани като един неоценим ресурс. Те имат опит, който са придобили в годините и а, този опит може да бъде предаден на по-младите поколения. Така че Европейския съюз трябва да стимулира целенасочени действия, за договорът между поколенията в Европа. Разбира се, трябва да има работа за младите, но трябва да се стимулира и а, качествена политика по отношение на възрастните хора. А, така, а, активното а, застаряване ще бъде нещо, което е постижимо за всеки го. Трябва да направим преглед на начина по който функционират, а, наши, функционира нашето общество. Политиката трябва да разпознае тези подробности и да направи необходимото, за да бъдат намерени решения на тези социални а, въпроси. В а, своята стратегия 2020 комисията говори за увеличаване на живота в добро здраве с две години. Това е амбициозна цел. Необходимо е да се вложат значителни финансови ресурси за постигането на тази цел. От друга страна, финансовата криза доведе до ограничаване на бюджетите в здравеопазването и социалната дейност. Необходимо е да оптимизираме използването на економическите ресурси, за да можем да гарантираме физическото, социално и а, душевно здраве на възрастните. Така те ще продължат да играят важна роля в обществото, ще живеят независимо и ще имат добро качество на живота. Като се стимулира активното устаряване, трябва да видим и какви възможности открива тази дейност. На пазара на труда ще има повече хора, за да се борим с социалното изключване и така ще се борим срещу негативните последствия и ще стимулираме активния начин на живот. Марио Перило, Марио. Благодаря. Следващия. Джули Гърлинг. Благодаря. Аз говоря от името на Анна Розбах, която е нашият докладчик в Сянка. Съгласна съм с повечето отказаното от нейно име. Всички ние сме убедени, че едни обхватни реформи са необходими. При недостига на работна ръка, трябва обаче да си дадем, че има и много значими разлики – от една страна искаме възрастните хора по-лесно да имат достъп до работни места след като се пенсионират. Но има големи разлики в различните националности. 9 от 10 интервюрани в Нидерландия, Обединеното кралство, и Финландия са съгласни с това. В Южна Европа обаче се счита, че това не е приоритет. Така че сме изправени пред сериозни предизвикателства, ако трябва да разработим паневропейска политика по този въпрос. Също така ние забелязваме, че се планира увеличаване на а, възрастта за пенсиониране в 28 от 34-те европейски държави, в които са правени проучванията. Сред тях има и, европейски, и държави членове на Европейския съюз. Целите са ясни, но може би обществата в различните държави ще ги постигат по различен начин. Считаме, че трябва да има реформа в пенсионните системи, така щото те да бъдат по-устойчиви, да бъдат по-добре финансирани. Също така в доклада на ОИСР забелязваме, че всички европейски държави възнамеряват да увеличават бюджетните разходи за пенсии с до 50%, което е много голяма промяна. Подкрепяме докладчика по отношение на необходимостта да се увеличи възрастта, в която хората са в добро здраве. Но трябва да имаме предвид демографските предизвикателства, пред които са изправени държавите членки. И един въпрос към докладчика, ако позволите. Бихме искали да попитаме как тя предлага да се справим с структурните въпроси, които са от социално-економическо естество. Въпросът е твърде сложен и не се разглежда, може би, в цялата си сложност в предложения текст. Благодаря на Джули Герлинг. Господин Роси. Е, sorry, sorry. Съжалявам. Поправя се председателстващия. Очаквахме да, да отговори. Eh, Благодаря, господин председател. Като докладчик в сянка а, на зелените, искам да а, поздравя комисията за това, че ни сътрудничи. Постигнахме широк консенсус. А, по въпроса за това, че застаряването на населението представлява голям проблем. Комисията с право посочва, че трябва да се съобразим не само с разходите, свързани с това, но трябва да видим и какви нови шансове ни дава това. Иновациите и грижата за възрастните хора играят съществена роля. Затова едно европейско партньорство в тази област е изключително подходящо. В тази връзка мисля за моя избирателен окръг точка Фландрия. В Фландрия съществува организацията Flanders Care, където се предлага иновативна грижа. Едновременно с това обаче трябва да се засили съзнанието на организациите, които предлагат грижа. С този доклад се вземат предвид двата аспекта, както на грижата, така и на иновацията и тяхната обвързаност с стратегията 2020. Иновацията в грижата е не само реакция на застаряването на населението, но също така ще създаде и растеж и заедост. Нашата цел трябва да бъде в този доклад да бъде, не просто да бъдат записани някакви общи разсъждения за активното устаряване, а да бъдат заложени конкретни а, неща, с които да можем да а, постигнем някакви конкретни резултати. Затова аз се радвам, че докладчика подкрепя целите, поставени от Европейската комисия. Позволете ми обаче да кажа, че не винаги съм съгласна с допълнението, които тя прави. Аз искам да поставя акцента върху връзката между иновацията и е, грижата. Искам да направя още и следното допълнение. Имам няколко въпроса към комисията във връзка, към комисията във връзка с нейно съобщение от 27 юни. Е, там беше записано, че са включени засегнатите и са подадени 261 проекта. посочваше, че ще се проведе конференция на партньорите, която всъщност се провежда днес. И бих искала комисията да ни разкаже за състоянието на нещата към днешна дата. По какъв начин се осъществява това европейско партньорство към днешна дата? Има ли вече резултати, които могат да се видят? Има ли утвърдени процеси? Има ли някакви пречки, е, пред които е изправена иновацията в областта на грижата? Какви са вашите предложения за решаване на този проблем? Е, може ли е, партньорството за иновация в всички странчаки да се радва на обществена подкрепа? Ще продължим сътрудничество. Ореста Рос има дума. Sì, grazie Presidente, sono molto, molto... Благодаря много, председателю. Аз съм за формулировките в този доклад и съм съгласен с докладчика. Просто исках да помоля за някои допълнения, изменения по въпроси, свързани с застаряването в Европа въобще. Ние сме свидетели на това, че възрастните живеят все по-дълго, за щастие. И имаме много ниски, ниска ръждаемост. Освен това, съществува и въпроса с иммигрантите. Понякога семействата не отглеждат много децата и като не получават подкрепа, например, отпуски по майчинство и а, отпуски за гледане на деца. Така че би трябвало да положим усилия да постигнем обрат в демографски аспект. Това е свързано и с въпросите за ранното диагностициране. Това не струва кой знае колко много. И Ранното откриване на заболяване е изключително важно. Радното диагностициране е въпрос на личен избор и ако не бъдат открити заболяванията, това си има своята цена. Когато заболяванията бъдат открити на ранен етап, това може да доведе до економии, до по-добро здравославно състояние, лечение на ранен етап, което е по-ефтино защото много е скъпо да се лекува едно заболяване на късен етап от неговото развитие. Това, освен това, занижава качеството на живота. И трябва да решаваме всички тези проблеми. С напредването на възрастта, според мен, си струва да обърнем внимание и на въпроса за заболеваемостта, която се предава чрез ДНК. Можем да спестим доста средства, ако разкрием всички тези генетични заболявания на ранен етап. Възрастните хора се сблъскват с същите проблеми, с които се сблъскват хората с различна а, степен на инвалидност. А, ако живеете добре, вие можете да помагате на хора с увреждания, на възрастни хора. Може да им се помогне да се хранят по-добре, да посещават различни театрални постановки. Могат да се осигурят различни средства за придвижване и по този начин градовете могат да се погрижат за правата на възрастните. Как да осигурим този вид услуги? Разбира се, не само общините трябва да правят това в големите градове, трябва да бъде направено и в малките населени места. Подобрява се възможността за придвижване в големите градове, но в същото време имаме проблеми в другите населени места. Качеството на живота понякога е по-добро в малките населени места и трябва да се постараем възрастните да могат да продължат да живеят по родните си места, като им осигурим услуги. Ще внеса някои изменения, ще допълня текста и благодаря на докладчика за свършената работа. Благодаря. С това приключих изказванията на докладчиците във всяк. Имаме малък проблем с времето. Много колеги са поискали думата. Сега ще прочета Франсуаз Гростет, е, е, колегите Готерес, Хюбнер, Клас, Петърле е, и София Кони. Пропуснал ли съм някого? Не. Добре, сега приключвам списъка. Ще ви помоля да се изкажете накратко за минута и 30 секунди, защото имаме още една точка от дневния ред. Колежката Грустен. Първото, което искам да кажа, е да изкажа съжаление, че парламентът официално не е представен в партньорството за активното остаряване. Е, Частния сектор, регионите, работниците, различни сдружения, организации, представляващи възрастните, е, са там, а парламентът не е. Много ми се искаше да се обърне повече внимание на иновациите, тъй като това е партньорство в Европа за иновация и за активно устаряване, което позволява да се внасят целеви предложения в областта на иновациите. Стремежът е по-интелигентно да се използват иновациите за преодоляване на проблемите с а, възрастта, да се използват новите технологии – да се използват новите средства за интерактивно общуване чрез интернет за възрастните. Що се отнася до а, медицинските е, грижи, необходимо е да се а, правят изследвания. Има различни клинични изпитвания, които обаче не водят до мерки за предотвратяване на заболяванията, свързани с а, напредналата възраст. Наистина е нужно да ангажираме обществото, частния сектор в тази а, битка с, с дегенеративните заболявания. Приветствам доклада, но ще внеса някои изменения по всички тези теми, които споменах. Благодаря на госпожа Гростет. Опитахме се в тази група на високо равнище да изпратим наш представител. Това беше решение на президиума. Много често ние не участваме в такива групи на високо равнище. Това за мен е вреда нещата, за да се запази е, независимостта на парламента. Е, за да се избегнат предварителните оговорки и да стане ясно, че законите се правят тук в парламента и това е причината за наша отказ. Е, колегата Готиерес. Е, е, значи- Благодаря ви. Аз бих искала да обмислим възможността да се включим в тази комисия, но ще премина към другите теми сега. Приветствам доклада, подкрепям позицията на докладчика, но едно нещо ме притеснява. Не можем да разрешим всички проблеми с един документ. Застаряването е един много сложен и комплексен проблем. Това, което ни е нужно е програма и ще внеса подобно изменение. За една такава програма за застаряването имаме такива програми за околната среда. Трябва да проследим кои са онези променливи, проявяващи се във всички страни. Може би се, те намират различни решения, но трябва да имаме ясна представа за европейските приоритети по отношение на възрастните. Има важни въпроси, като например самотата. Има много а, обстойни изследвания за вредите от самотата. Изхранването също така. Технологичните лобита са твърде мощни Например, на първата страница на International Herald Tribune се казва, че лобистите имат прекомерно влияние много са аспектите свързани с този вид партньорство, но тази технологична утопия, онези, които се явяват нейни застъпници, ни казват, че само машините могат да решат проблемите, а ние трябва да имаме технологични платформи за ранно диагностициране на заболяване, но проблемът в същината си е социален. Госпожа Хъбнар Имена. E, dziękuję bardzo. E, Благодаря много. Нашите общества застаряват и всички ние се сблъскваме с този проблем. Членове на нашите семейства са в групата на застаряващите. Ние стареем Доброто здравно състояние, здравословно състояние е основа за качествен живот, за възможността да се работи. И ние трябва да обърнем повече внимание на превенцията. Полагането на грижи, рехабилитацията, социалните грижи са все значими фактори. Не навсякъде се осигуряват такива грижи, липсват е, професионално подготвени кадри, които да предоставят тези услуги. Чухме също така, че подходите се различават е, в различните градове. Демографските промени са в различна степен видими. Активното остаряване е възможно. То върви ръка за ръка с ученето през целия живот. Понякога можем да разчитаме на дейности, като например на университети за третата възраст, което би позволило на хората да направят нещо за себе си би трябвало да направим преразглеждане на различните решения в Европа и света, за да разработим една добра система. Госпожа Клас за минута и 30 секунди. Господин председател, когато а, човек говори от а, сърце, не му стига времето. А, този доклад на мен също ми е много тесен. Аз бих искала да а, сложим в центъра положителните неща. Колегата Роси каза да приемем демографската промяна. А, това се съдържа в обяснителния меморандум, но липсва в а, а, доклада. Можем да напишем в този доклад, че младите хора раждат по-малко деца. Също така трябва да запишем, че старостта не е болест, а едно чудесно време от живота би трябва да, дадем добри примери, както направи Ланта Хибнер току-що. Тя посочи университетите за възрастни хора. Трябва да разгледаме и възможността за хората да работят по-дълго и по този начин да участват в живота. Трябва да подчетаем ценността на възрастните хора. А, аз съм категоричен противник а, а, на а, опосредствения живот а, на възрастните хора. И благодарение на напредъка на медицината, мисля, че можем много положителни неща да направим. Свърших точно за минута и 30 секунди. Браво на колежката клас колегата Peterle. председник, predsednik, съм хвалежен за добро dobro по себе. Аз, съм, аз благодаря на докладчика за този чудесен а, доклад, а, защото тя а, изтъква социално-економически контекст. А, тук става дума не само за технически иновации. Мисля, че имаме нужди от социални иновации. Обществото трябва да стане по-добро и да предложи повече помощ на активни, за активния живот на възрастните хора. Различна е ситуацията в различните страни членки. В някои държави имаме стандартизирани модели на домове за възрастни хора, в други държави се отдава по-голямо значение на активния самостоятелния е, живот. Мисля, че трябва да Е, отдадем по-голямо значение на философията за общуване между различните поколения, защото това ще намали разходите. София Кони. Мерси, месье президент. Благодаря, господин председател. Поздравявам докладчика за добре свършената работа, която е отлична основа за по-нататъчната работа. Няколко конкретни коментари ще направя и ще внеса изменения. На първо място спортът и физическата активност. Това не се споменава в доклада. Смятам, че това е важен аспект. Докладчикът спомена здравословното остаряване, нещо, което въжи през целия живот и спорта следва да бъде упоменат. Европейският съюз след приемането на Лисабонския договор има компетенции в тази сфера. Това е средство за обществено здраве, за постигане на обществено здраве и изпълнява социална функция, тъй като се избягва изолирането на възрастните. На второ място, не става дума само за общуването между поколенията. Има възрастни хора, които са в добро физическо и психично здраве, които биха могли да допренесат за обмена с младото поколение и трябва да се използва жизнеността на тези хора. В този смисъл следва да подобрим жилищното им настаняване, помощите за а, енергийните източници и по този начин възрастните хора ще бъдат независими. Благодаря. Комисията има думата. Thank you very much for inviting the... Благодаря много за това, че давате думата на комисията и благодаря за доклада. Наистина, Комисията възприема тази инициатива, за да действа малко по-различно, ако щете дори експериментално. Съществуват, разбира се, технологични възможности, но трябва да помислим за социалната иновация и начинът по който можем да използваме тези възможности и технологиите и идеите. Така че това са целите, които си поставяме и те са три. Първо, да се подобри здравето и качеството на живота на гражданите. Второ, да се подобри ефективността и устойчивостта на системата на здравеопазване. Да проявим по-голяма солидарност. И трето, да се създадат нови възможности и за нашите дружества, и за пазарите ни като се създават работни места в тази сфера. Тази сфера представлява нов потенциал, нови възможности. Това са трите основни идеи, които ние наричаме да спечелим на три фронта. Искаме да използваме средства по вече съществуващите финансови инструменти. Тук не става въпрос за ново финансиране, а за използването на из... вече съществуващите ресурси. Да избегнем дублиране, да се опитаме да получим колкото се може по-добро сцепление. Действително, въпросите, пред които е изправена комисията, е как се реализира това партньорство. Получихме отговор, който ни изненада. 261 предложения на различни консорциуми от Европа представиха своите предложения. Те искат да променят нещата и то чрез бързо постигане на резултати. Така че това е планът на комисията. Сега се търсят конкретни действия в конкретни сфери. И тези шест дейности, които бяха посочени, са свързани с преодоляване на трудностите, начина по който се изписват е, медикаментите на възрастните хора. Те обикновено не страдат от едно заболяване, те страдат от е, няколко различни заболявания, затова им се изписват много лекарства и това е много скъпо. Второ, е, важен елемент от а, нашата програма е насочен към хората над 65 годишна възраст. Опитваме се да избегнем паданията, защото това наистина е проблем. Освен това се опитваме да намалим а, ограниченията в функционалността, често пъти вследствие на различни увреждания. Освен това става дума за обединение на усилията на регионално и местно ниво по отношение на подобрената здравна грижа. Петият компонент е активно и, активен и независим живот. Независим живот. Хората трябва да използват своя потенциал и да го правят на пазара трябва да бъдат активни, да живеят по-дълго и животът им да бъде с добро качество. И шестият момент е да се е, създаде околна среда, която не е ограничаваща за възрастните и по отношение на градовете, градското планиране и така нататък. Ние, разбира се, не можем да направим всичко на един път. Насочваме вниманието към тези конкретни сфери. И Попитахте дали има трудности. Има и то много. За целта обаче съвместно с партньорите си ще преодолеем затрудненията. Едно от тях е примерно липсата на съвместимост в системите. Някои системи работят добре в отделен регион или в отделна държава, но не са съвместими с системите в други държави членки. Така че първото предизвикателство е на европейско ниво, в европейския пазар, системите да бъдат съвместими. Бяха споменати много примери. Съществуват много примери в отделни региони. Примерно Шотландия е прекрасен пример. Там са създадени интегрирани грижи за хората, които живеят в изолация. Други примери могат да бъдат свържени с а, скрининг на населението, така че да се види кои а, хора са по- склонни да имат падания и съответно за тях да бъдат полагани грижи. В много европейски държави има и а, такива граждани, за които трябва да се предотвратят паданията, влизането в болница и да се предотврати недохранването. Много хора умират от недохранване. Така че има много задачи. Комисията не може самостоятелно да реализира тези дейности. Те се реализират на местно и регионално ниво. Именно затова днес се провежда голяма конференция с 450 участници, които ще обяснят на нея какво възнамеряват да реализират, като обединят усилията си и ресурсите. Благодаря. Благодаря. искаме ли докладчик още веднъж да вземе думата или не? Ik wil bedanken voor... Аз да реагирам на това, което чух. Благодаря за всички допълнения, които бяха направени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 по-добра диагностика на хроничните заболявания, повече движение и спорт. Е, това се спомена от повечето от е, изказалите се. Е, сега искам да приканя колегите да внасят изменения. Един коментар относно това, което казаха множество колеги, че трябва да се постави акцента върху иновация в областта на грижата. Мисля, че това не е достатъчно, защото един от аспектите на партньорството, както казах, каза и комисията, е, е, околна среда, адаптирана за възрастни хора което означава, че е, е, трябва да се занимаваме с иновации в областта на безопасността на храните, иновации в е, адаптирането на околната среда. Имаше един въпрос за структурните изменения в социално-економическата среда. А, мисля, че това би трябвало да бъде принос на комисията по заетост, но смятам, че доброто здраве може да се постигне само тогава, когато успеем да предотвратим падането под границата на бедността. За целта е необходимо да не се съкръщават пенсиите и по тази начин хората да се тласкат към бедност тъй като бедността със сигурност се отразява отрицателно на здравето. Другото, към което трябва да се насочим е иновацията в а, инфраструктурата на градовете, защото така може да се създаде и а, заетост и да се стимулира економиката. Радвам се на дебатите, които ни предстоят. Крайният срок за внасяне на измененията е 23 ноември. На 18 декември ще гласуваме в нашата комисия, а на пленарно заседание най-вероятно през февруари 2013. И сега последната точка от дневния ред. Е, Колешката Криста Клас е, поема тази точка. Благодаря, господин председател. Аз а, имам непосилната задача за 0 минути да приключа последната точка от дневния ред. А, надявам се преводачите да, да ни дадат а, малко време. Давам думата веднага на колегата Де Роси, е, който работи по темата подобряване на резултатите от мерките на Европейския съюз в областта на околната среда, изграждане на доверие чрез повишаване на познанието и готовността за реакция. Господин Роси има думата. Си. Грация, грация, Presidente, Саро, велочисимо, visto Благодаря, господин председател. Ще бъда пределно кратък, защото времето напредна. Опитваме се да получим максимално от законодателството в сферата на околната среда. Това е нашата задача. Според съобщението на комисията, големите предимства на екологичните мерки на Европейския съюз постига определени цели, но има и някои възражения няма, например, достатъчно усилие на регионално и местно ниво. Следователно, според мен е нужно те да бъдат ангажирани и това трябва да бъде споменато ясно. Често пъти екологичните мерки са свързани с значително финансиране. Така че, когато се замислим за тези мерки и се опитаме да премахме някои от дублиращите се мерки, ще се окаже, че можем да реализираме дейности, които не струват много и можем да направим много, като не се натвараме с излишна бюрокрация. Много съжалявам, че проектомерките останаха на ниво първо четене. Надявах се, че ще можем по-бързичко да процедираме. Мисля, че бях бърза. Благодаря на благодаря за краткото изказване. Сега ще се опитам съвсем накратко да дам думата на докладчиците в сянка. Ще имаме втори дебат на 28 ноември. Крайният срок за внасяне на измененията е 5 декември. Ще помоля колегите, които са поискали думата, да го направят колкото може по-кратко. Карл Хайц Флоренц има думата. Госпожо председател, Изобщо не съм съгласен с това, което каза колегата и с доклада. Като си помислим какви са проблемите на Европа по отношение на приложението на европейското право, си представям, че трябва да има доклад от 20-30 страници, в който да се посочват конкретни неща критикуването на критиката на нещата е нещо съвсем просто. Много по-трудно е да се види къде са точните проблеми за местните органи. Господин Роси, ви изобщо не давате отговор на този въпрос. Вие казвате, малките и средни предприятия имат проблеми. Ми кажете какви са те. Вие сте защитник на малките и средни предприятия. А, кажете къде са проблемите, къде трябва да се променят нещата в РИЧ, в схемата за търговията с а, емисии или на, на разни други места. Не сте посочили правилните проблеми. И, а, казвате, че по-точните дефиниции на европейско равнище представляват проблем. Аз мятам, че е точно обратното. Правилата трябва да са ясни, може да не са толкова строги, но трябва да са ясни, за да може при Приложението на законодателството в Италия и в Австрия е крещящ пример за това, как по различен начин се прилагат едни и същи разпоредби. Ето това искам да видя във вашия доклад. С удоволствие ще се включа в разработката. Ще критикувам и сам себе си Ако правилно съм разбрал точ, е, е, точка четвърта, тя е преведена по ужасно сложен начин, е, разбирам, че вие очаквате от Европа да плаща за това страните членки да изпълняват законодателството. Това просто не може да е истина. Вижте сега какъв е проблема с отпадъците тези отпадъци от Милано идват при мен в моя избирателен окръг. Ами приложете е, европейското законодателство. Ако смятате, че има европейски проблем, кажете кой е той и ние заедно ще го решим. И преди сега председателката да ми изключи микрофона, спирам. Благодаря на Карл Хайнц Флоренц. Сега ще дам думата на Йолайнен. Думата поиска и Сато Хаси. Джули Гърланг и София Кони ще помоля да вземем думата. Следващия Джо Лайнен има думата. И аз съвсем накратко. Докладът е много важен, защото недостатъчно доброто приложение на европейското право уврежда околната среда и не само околната среда, също и економиката. Това са инвестиции в размери на милиарди, които не носят очакваните ползи, не се създават очакваните работни места. Съгласен съм с Карл Хайнц Флоренц. Проблема не е в законодателството, в недостатъчното му прилагане в 27-те страни членки. Доктор Штойбер, който ни беше на гости в комисията, каза, че един и същ закон в една държава се прилага много бързо и много ефтино, а в друга държава за много дълго време и по много сложен начин. За целта, за да се промени това, ние са ни необходими инструменти и механизми за прилагане на законодателството. Аз съм докладчик по седма програма за действие, която където първи приоритет е да се преодолее е недостатъчното прилагане на практика. За целта трябва предложенията да бъдат конкретни и да внимаваме да се осъществят. Благодаря. Сато Хаси има думата. Kiitoksia puheenjohtaja Много благодаря. Благодаря и на докладчика. Съгласен съм, че сказаното от господин Флоренс, от необходимния е, е проекто доклада. Той подчертава ролята на местните власти а тя не е достатъчна, за да се справим с проблема. Става дума за органите на национално ниво, които трябва да се занимават с а, изпълнението на законодателството и внедряването на иновациите. Предложенията. Има някои предложения, които са в правилна посока, примерно събирането на данни, което ще даде възможност данните да бъдат използвани за различни цели. Така че налага се да се положат усилия с цел опазване на околната среда, така щото да бъде ясно за гражданите по какъв начин те ще спечелят от изпълнението а, и правилното прилагане на екологичното законодателство, как това има отношение към техния а, живот. Хората често пъти забравят какви са проблемите. А в моята родина се а, опитваме да се справим с законодателството за сярата, а, свързано с а, транспорта по море, например. Така че трябва а, законодателството да се разпростре и върху езерата, например, защото тези проблеми съществуват и там. Хората постепенно започват да разбират а, какви са резултатите, каква е ползата от това законодателство. И а, кое, това, което е необходимо е органите за изпълнение просто да бъдат допритиснати още малко. Джоди Гърлинг, заповядайте. Вие на Джули Гърлинг ще дадем а, думата в началото на следващия дебат. Комисията би ли изчакала е, или ще вземе думата? Комисията проявява разбиран. Съгласен ли и докладчика да приключим на това място? Благодаря на всички Следващия дебат по тази тема ще бъде на 28 ноември. Първо ще дадем тогава думата на тези, които днес не успяха да се изкажат. 5 декември е крайният срок за внасене на измененията. Благодаря на всички. Благодаря на всички, които останаха до края. Благодаря на преводачите. Следващото заседание ще бъде на 12 декември в 15 часа.